Państwa. Добър вечер, дами и господа. Следващата точка в дневния ни ред е доклада на Изабел Томас на тема как да се стандаризира контролът върху риболова в Европа. Давам думата на госпожа Томас за 4 минути. Non? Oui. Merci, Monsieur le Président.